а, ползва всички права на евродепутат, след като подпише декларацията за потенциален конфликт на интереси. Сега има и една грешка, която искаме да поправим. Комисията по транспорта ни съобщи, че трябва да се направи корекция в резолюцията на Европейския парламент от 27 септември 2011 година за безопасността по пътищата на Европа в 2007-2020 година. Корекцията ще се счита за одобрена, освен ако в следващите 48 часа група от 48 или повече евродепутати, 40 депутати изразят желание за гласуване. Е пълният текст, разбира се, може да намерите на сайта на Европейския парламент. Госпожа Род Бернт иска думата, всъщност, казва председателя, ние иска. Господин Лайфпейх иска думата. Благодаря, господин председател. Може би не е най-подходящия момент сега, но се чудех кога да взема думата най-добре. Искам да кажа следното. Колегата Фахон също ми напомни е, този факт, а именно ние не се виждаме имената тук на дисплея. Не зная, може би е, когато казахте, че госпожа Род Берен трябва да вземе думата, може би сте имали предвид мене. Моля ви да помолите техника да погледне е, е, дисплеите. Да, разбира се, ще проверим. Благодаря, че привлякохте вниманието ми и в момента ще го проверим. От групата на НП полу... и от АЛДЕ и от Обединената левица. Получих